личен съюз и също така той да стане на свой ред основа на един политически, социален и екологичен съюз. Десетилетия след своето начало, много от нашите съграждани все още продължават да страдат от последици на кризата. Тази криза обвърза идеята за Европа с идеята за бюджетни ограничения. Тези ограничения, които са били възприяти по необходимост и последиците от които са били понесени от онези, които не са били отговорни за финансовата криза. Последицата от това стана неравенството, особено между поколенията и между мъжете и жените. Защото жените страдат повече в по-голяма степен от неравенството и несигурността на трудовия пазар. И оттам виждаме и отслабването на социалната държава. Това е нещо, което раздели обществата, но също така внесе разделение и между нас, между държавите от севера и юга, между длъжниците и кредиторите. Сега е момента да се приключи с тази страница от историята и да се възвърне легитимността на Европа. И трябва да върнем легитимната Европа, Европата на гражданите на правата, с е, социална Европа, която е основна опора на Европа. Трябва да се възстанови тази легитимност и за това Европа трябва да предложи нов социален договор. Европа трябва да стане континент на благоприятните възможности. Трябва да се засили социалната сплотеност и изближаване, за да има възможност за заетост, за социална справедливост и за социалната държава. Трябва да засилим тази перспектива и това въжи и за политиката сближаване. Това, дами и господа, е концепцията на испанското правителство – което предлага да има сигурна Европа на заетостта. Това е изключително важна концепция, ако искаме нашия съюз да бъде солидарен. Това е една идея, която ще утвърждаваме активно и която ще се впише в финализиран економически и паричен съвет. Също така е много важно да се финализира една задача, която ни възложиха европейските синдикати, съчетаването на професионалния и личния живот, а също така създаване на предвидими сигурни условия на трудовия пазар. Така че всички хора, независимо от своята възраст, пол, да имат възможност за достоен труд. Необходимо е Европейския съюз да се бори срещу несигурността на трудовия пазар. Не можем да позволим да бъде забравена идеята за това, че трябва да подпомагаме и най-уязвимите, най-бедните. Това е позицията на испанското правителство. Ние залагаме на гаранцията за младеща. Уважаеми депутати, преди няколко месеца Испания формира правителство с повече жени, отколкото когато и да било повече. Тази идея за равенството между мъжете и жените и извървя много дълъг път. Никога не бихме могли да извървим този път, ако нямахме вдъхновението на Европа. И днес тук искам да благодаря ангажимента на жените, на жените депутатки на целия континент – за това, че те се стремят да направят реалност идеала, какъвто е феминизма. И Испания няма да направи нито стъпка назад. Ето защо днес искам да предложа да се приеме стратегията за равенство на половете в Европейския съюз и тя да има правно обвързващ характер, стратегия, с която да се борим срещу неравното заплащане, по-лошите условия на заетост и несигурността, от която страдат жените. Би трябвало да се чуе гласа на жените. Ние трябва също така да направим задължителни принципите от Европейския социален стълб, да има равенство, що се отнася до достъпа до пазара на труда и условията за труд. Те трябва да са справедливи. Ето защо аз се опирам на регламента за европейската, европейския мод. Ние трябва да гарантираме правата на работниците на пазара на труда. Европа трябва да се бори за равенство на възможностите, всички да имат достъп до образование, включително и на най-високо ниво. Уважаеми дами и господа, за да гарантираме сигурността на нашите граждани и да имаме роля в света, ние трябва да действаме решително и да работим за една Европа на сигурността и отбраната – ние направихме първите стъпки към структурираното постоянно сътрудничество в това отношение, като идеята е да напредваме по посока на истинска европейска армия. Европейският съюз трябва да покаже на света, че може да бъде мека сила, защото го желае, не защото е слаб – защото е убеден в това. Необходимо е да покажем своята сила заедно и това да се види по-далеч от нашите граници. Всъщност, без съмнение, Европейския съюз е един много привлекателен модел за света в много отношения. Именно благодарение на този съюз ние можем да имаме водеща роля на световно ниво. Ние всъщност и въплащаваме възможностите на многостранния принцип и общите правила. Испания е готова да допринесе за тази водеща роля. И ние можем да го направим и благодарение на нашите добри отношения с Латинска Америка, Северна Африка и Близкия изток – е, същевременно пред големите световни предизвикателства Европа няма голяма тежест. И в това отношение бих искал да кажа, че ние трябва да се превърнем в истински глобален играч. Затова е необходимо да се откажем от нормата за единодушност при вземане на решенията, не само по външната политика, но също така и при бюджета, данъчното облагане, и механизма за проверка. Всъщност защитата на Европа означава сега да й дадем инструментите за вземане на решения и да се борим за една нова суверенност, а именно европейския суверенитет. На трето място ние трябва да завършим до изграждането, свързано с едината парична единица, трябва да работим и за многогодишната финансова рамка. Преди 50 години в Хага се започна работата и от тогава насам ние имаме поредица от успехи. 69-та година срещата на върха в Хага, 79-та приема се европейската парична система, 89-та година имаме плана Делор – за економически и паричен съюз 99-та година. Официалното влизане в сила на еврото. Това е една почти съвършена поредица, но след това дойде 2009 година с финансовата криза и това се отрази зле и на архитектурата на паричната ни единица. Същевременно Видяхме е, много добре и въздействието на тази криза. Еврото е история на успеха, защото успя да се справи дори и с нея. Това е история на успеха, свързани с економически и политически постижения за европейския проект. Без необходимите реформи, разбира се, Европейския съюз – обаче няма да бъде достатъчно завършен и ще има нестабилност. Необходимо е да има, разбира се, банков съюз с съответните три стълба, това е ясно. Но ние трябва да мислим и за инструментите за стабилизиране, които да смекчат негативните последици от кризата върху стопанската дейност и заетостта и при бъдещи възможни кризи – Гражданите трябва да бъдат водещи в тези реформи и да го усещат. Ние трябва да опазим техните спестявания, да ги защитим от инфлацията и економическите цикли при криза. Общата парична единица е стълб на споделения политически проект. Реформата на економическия и паричен съюз трябва да направи така, че да имаме защита и социално приобщаване при нашите економически политики. В този момент това трябва да се има предвид, защото економическите условия са благоприятни. Същевременно ние трябва да довършим работата по еврото преди да избухне следващата криза. Като трябва да се опрем на неодавна натрупания опит – и да работим. Защото знаем каква е цената на, на бездействието. И за институциите, и за тези, които представляваме тук, именно гражданите. По отношение на новата многогодишна финансова рамка, ние имаме нови предизвикателства. Трябва да консолидираме стратегически инициативи като ОСП или политиката на сближаване – Европа на градовете също така не може да се откъсне от Европа на селските райони. Да се намали бюджета означава да се приеме идеята, че Европа ще забави своето развитие. Ние трябва да помислим. Предложението на комисията съдържа положителни елементи, що се отнася до нивото на разходи и външното измерение на миграционната политика, както и подсеването на програмите за иновации и технологично развитие. Европа трябва да бъде суверен в иновациите, да не бъде зависима в е, изкуствения интелект, информатиката, да има киберсигурност и автоматизация – но за да се случи това, трябва да обединим своите възможности и ресурси. Затова и Испания подкрепя предложението да се отвоят средствата по програма Еразъм. Същевременно трябва да работим и по други проблеми, като неравенството. В Европа Възможностите могат да бъдат различни още от детска възраст. Ето за това е много важно да имаме гаранцията за детето и така да се изключи всякаква социална изолация. Señoras и señores diputados, Дами и господа, предложението ни, въпреки с, че има недостатъци, е една добра отправна точка. Обаче моментът е да направим решителна крачка напред. Нашият съюз струва много повече, отколкото 1% от националния брутен продукт в Европа. Необходимо е да бъдем благоразумни с разходите и трябва също така да имаме един бюджет, който е разумен, предвижда бъдещето, който създава полезни взаимодействия и економика от мащаба. Трябва да защитаваме Европа и това означава да напредваме в областта на социалната Европа, Европа на отбраната, економически и паричен съюз. Необходимо е да преодолеем разстоянията. Трябва да бъдем по-близки до гражданите и нашите ценности трябва да бъдат нашата пътеводна звезда. Дами и господа, искам да говоря в заключение на своето изказване за предизвикателствата в сферата на промяната климата и миграцията. И в двете сфери искам да се позова на чисто европейските ценности и искам да го направя, опирайки се на ясната възможност да се постигне консенсус и желание да се постигне консенсус. Виждаме, че има една концептуална основа – да може да се решат тези предизвикателства на демократична основа. Необходимо е да се защитава Европа, нашият социален-демократичен модел, нашите европейски ценности. В сферата на промяната на климата, на международните форуми, виждаме, че надигат глава скептиците и нези, които отричат промяната в климата. Нашата реакция трябва да се обединим и да използваме възможностите на бъдещето. Енергийната ефективност, развитието на енергетиката, също така сближаването с междусистемни връзки между енергийните системи, за да можем да използваме по-пълно потенциала. Ако не можем да отговорим на това предизвикателство, резултатите ще бъдат катастрофални. И виждаме, че самото съществуване на това предизвикателство изисква да има политически съюз. Нито авторитаризма, нито национализма не могат да отръкат свидетелството на това, че това предизвикателство не признава национални граници. Промяната в климата може да бъде преодоляна от гледна точка и с опора върху разума и науката. И двете са на наша страна. И също така бих искал по подобен начин да говоря и за втората сфера, за миграционния въпрос. Говорим за една тематика, която изисква съвместни координирани действия, сътрудничество с държавите на происхода, транзита и предназначението. За Испания този подход е от решаващо значение. Ние сме абсолютно наясно с важната роля на всички европейски държави, но също така виждаме ключовата роля, която изпълнява кралство Марокко в тази сфера. Трябва да заложим на един глобален подход. Конференцията в Маракеш представя първа крачка към много странното управление на миграцията. Знам много добре, както и вие, за това, че този дебат в нашето общество може да води до значителни разделение, противоречие в обществото, но не можем да възприемем негативен подход. Не можем да се средоточаваме само върху незаконната миграция. Законната миграция има положителни последици за нашето економическо развитие. Тя има важна роля в секторите, в които има нужда от повече работна ръка. Тя позволява също така да смечим последиците от застаряването на населението. Обаче също така трябва да осъзнаем, че трябва да подпомогнем един континент Африка, която има нужда от много задълбочено социо-економическо преобразуване. И в единото пространство без външни граници трябва да имаме една обща политика в областта на миграцията, в която реформата на общата европейска система на убежището има централно място. Имаме нужда от тази реформа и трябва да подхождаме към нея водени от отговорност и солидарност. Сложността на преговорите не трябва да ни кара да забравяме за първоначалното предназначение на тази реформа. Да можем да изпълним задълженията си в областта на международното хуманитарно право. Много често в е, Европа се подлага на съмнението самия престиж на Европа, когато виждаме действия, които противоречат на това, което е в самата същина на хуманното отношение. Европа не се подава на модни увлечения. Не. Европа има своето демократично наследство и тя е тази, която задава тенденциите. И точно тук е нашата сила – обаче нашето разделение е нашата най-голяма слабост в Съюза. И оттам има много, които искат да се провали нашия модел. Нашият модел, който въплащава трите основни ценности – демокрацията, економическия напредък и социалната държава. Продоляването на нашите различия изисква да имаме повече взаимно разбирателство и да се борим срещу стереотипите. И чуваме едно послание. Едно послание, което чуваме отдавна. И много хора смятат, че тази риторика е безопасна. Но нека да не забравим, че никога не трябва да възприемаме като даденост мира, демокрацията и свободата. Аз самият видях това какво се случва в край на 90-те в Босния, когато работих за ООН в Сараево. Зверствата, извършвани на нашия континент, нещо, което ни смятахме за отдавна минала история, се оказаха нещо, което беше тогава реалност. И това застрашава нашия проект на интеграция. И също така искам да ви кажа следното днес иска да помоля в Европейския парламент никой проевропейски настроен депутат, никой проевропейски граждани да не се подава на тези сили. Обръщам се към онези, които искат да бъдат твърди в защитата на европейските ценности. Призовава да защитаваме Европа, така че тя да може да защитава своите граждани. През последните години нашият процес на интеграция продължаваше да напредва и той ще продължи да напредва. Да, разбира се, има и различия, има и стъпки назад, но важно е да има консенсус. Трябва да разберем, че това е цената, която трябва да платим за нашия напредък. Съюзът е едно обединение на различните идеи, понякога и на противоречащи си идеи. Тези идеи трябва да се посрещат мирно, за да можем да напредваме в областта на благополучието и процъфтяването на гражданите, като запазваме стабилността ни. Трябва да продължим да растем. Виждаме все повече, че тероризмът става все по-голяма заплаха и когато един испански граждани попълва профила си в социална мрежа, която е на която се вее знамето на Франция, изразявайки солидарност с пострадалите от туристичните падения в Париж, той по този начин прегръща не само знамето на Франция, но и знамето на Европа. Nada pueden los enemigos de Europa contra ese... Нищо не могат да направят враговете на Европа срещу тази истинска солидарност, която е особено важна за младите хора. Знамето на Европа за тях е символ на борбата срещу несправедливостта, мачизма или расизма. младите хора разбират, че тези понятия противоречат на логиката и на техните интереси. Да бъдем консервативни в условията на несигурност ни прави още по-уязвими. Трябва да можем да си възвърнем вече набраното някога темпо. Няма по-лоша носталгия от това да въздиша за това, което никога не се е случвало. Това е една популярна испанска песен. И можем ли да смятаме, че може да има траен мир, когато ни разделят граници? Може ли да има економически напредък, когато има митници? Дали има напредък в социалните права, когато държавите са разделени? Виждаме, че много близо от тук ние можем да намерим отговор в местата, които са били бони полета от Първата световна война. Затова искам да кажа. В отговор на онези, които искат изключване, ние трябва да предложим единство. Миналото никога няма да бъде бъдеще на нашите общества – Миналото е едно място, от което трябва да си извлечем полуките, най-вече от нашите грешки. Това е моментът да се мобилизираме в името на Европа. Сега е моментът да защитаваме ценностите, които правят нашия проект един уникален проект. Само така ще можем да победим онези, които искат да разрушат нашите идеали. И те искат да го направят. Поради една едничка причина – поради ценностите, които защитава Европа. И защитата на тези ценности трябва да бъде нашият общ отговор. И за целта имаме нужда от решителност. Трябва да обединим идеалите с прагматизъм, така както бяха направили основателите на Европейския съюз. Имаме прекрасно наследство и необходимо е да можем да го предадем на бъдещите поколения. Е, е Наистина трябва да запазим това наследство, тъй като то идва от вековете. Новите европейци трябва да го получат. Ако сме научили нещо в своята история, то е следното. Дори отпорът означава движение напред. Тук има много поколения в Европейския парламент. Трябва да защити Европа, за да може тя да защити своите граждани. Благодаря ви за вниманието. Опитвам се в момента да спра системата, с която се заявява желание за спонтанно изказване. Всички мисля, че вече успяха да се запишат. Добре, чудесно. И така преминаваме към затваряне на тази система. Сега ще се обърна към представителите на политическите групи. Много ви моля да говорите точно толкова, колкото ви е отделено като време, тъй като искам да дам думата на повече депутати в спонтанните изказвания. Много ви моля да спазвате времето, което ви е отделено. Първият оратор е заместник председател на Европейската комисия Франц Тимерманс. Благодаря, господин председателю. Господин председателю, ще започна с благодарности. Благодаря на премиера Санчес за вдъхновяващата реч. Онова, което той се опита да ни каже, ако трябва да обобщя, е следното. Ако Европа иска да защити своите граждани, то ние, политиците, носим колективната отговорност да защитим Европа. Само една Европа, която е обединена, която е силна, може да защити своите граждани онези, които продават иллюзии, които казват, че може да защитиш гражданите, като изолираш различните, като градиш огради и стени, като продаваш нереалната мечта за национализма, ще пожънат само разочарование. Няма защита в протекционизма единствено изолация се крие в изолационизма. Нациите, оставени сами по себе си, няма да могат да се изправят пред големите предизвикателства на света. Само една обединена Европа, една обединена Европа може да направи това, което искат гражданите, а то е да ги защити и да им помогне да оформят бъдещето си като свободни, независими хора. Европа е част от кръвта на Педро Санчес. Той е от поколението, което е от последните родено в диктатура, но едно поколение, което порасна с мечтата за свобода, след това членство в Европейския съюз. Посланието ми към испанското правителство днес е следното. Разбира се, гледайки назад и към собственото си минало, последните 40 години, мога да кажа, че Европа оформи Испания. Испания е такава каквато тя е днес, защото това бе волята на испанския народ. Също така смятам, че трябва да заявим, че Испания трябва сега да се изправи в авангарда и да оформи Европа, да бъде водеща нация, да използва потенциала, с който разполага, за да оформи и нашето бъдеще. Вие сте силни, вие сте гъвкави вие сте устойчиви, показахте в кризата, която ви засегна, как може да излезете от такава криза по-силна. Да, безработицата все още е 13%, прекалено висока е, но има голям напредък последните няколко години. Направихте всичко възможно да остане тя зад вас. С решимостта на испанския народ ние можем само да се вдъхновим. И също така, испанският народ също смята, че Европа е демокрация, свобода, просперитет, че тези ценности са много скъпи и не може да се приемат за даденост. Испания има уникално място в Европейския съюз. Европейската история отива много по-назад от 1985 година. По-специално трябва да кажем колко Европа дължи на решимостта и идеите на хора като Салвадор де Мадаряга, които успяха да помогнат в изграждането на европейския проект. Той никога не се отказа от идеята за демократична, свободна Испания. Хората, които никога не се отказват от идеалите си, дори в най-мрачните времена, са хората, които проправят пътя ни напред. Той виждаше, че съдбата на Испания е преплетена с тази на Европа. Успехът ни е преплетен. Затова той би се гордял с това, което вижда. Една демократична Испания, която отбелязва 40 години конституция в един силен съюз. Той би се гордял от социално-економическия прогрес, който се отбелязва от 85 година насам. 2% е растежът, безработицата още е висока 13%, още трябва да се работи. Но има много положителни сигнали в економиката. Една економика, която вече се изправи на краката си. Трябва да подчертая, че това се дължи на решимостта на испанския народ и солидарността на европейците. Това е една солидарност, която получи също солидарност от страна на Испания – по време на финансовата криза. Отново и отново стана ясно, че Испания ще е солидарна към Европа и това става ежедневно, ако погледнем, например, миграцията. Държави като Испания и Малта, дори в сложни времена, наистина показват солидарност с онези, които са в отчаяна нужда. Испания е водеща в много страни, много посоки и вие, Педро, помогнахте на хората, които бяха без изход на кораба Аквариус. Това бе изключително важен момент, когато ти се изправи от името на испанския народ, каза няма да оставим тези хора да плават в морето без бряг. True, true. Това е истинско политическо лидерство, а не е да се опиташ да си измъкнеш по лесния начин и да обвиняваш бежанците. Не, да поемеш отговорност за тяхната съдба е нещо, за което трябва да бъдеш поздравен и аз го правя. На нашите брегове пристигат малко хора, но тези кораби, които пристигат с малкото хора, показват разединението. Нужно е устойчиво решение за всичко. Крайно време е да реформираме общата система за предоставяне на обежище. Само ако направим всички възможни реформи, ще стигнем до едно устойчиво положение. Защитата на границите единствено и само няма да реши проблема. Имаме нужда от работеща система за обежище, която да почива на принципа на солидарност и основните ценности на Съюза. Също искам да подчертая, Педро, кое, това, което ти каза за Африка – ако трябва да посочим един континент, който ще бъде изключително важен за бъдещето на Европа, то това е Африка. Никой друг по света не може да поеме тази отговорност или дори не иска да поеме тази отговорност на раменете си. Само Европа иска да го направи. Това е наш посестрим континент, който е изключително близо до нашите брегове. И ако не работим за колективната отговорност за бъдещето и на двата континента, то проблемите на Африка няма да останат само в Африка, независимо колко високи огради искате да издигнем. Само стабилността, благоденствието и оптимизма и едно бъдеще, в което африканците могат да повярват, могат да създадат истинската стабилност за Европа, за да бъде и тя благоденстваща и свободна в бъдеще. Призовавам те, Педро, да водиш дебата в Европа, да водиш Европа към едно разбиране, че отношенията с Африка не трябва да бъдат оставени само в ръцете на държавите около Средиземноморието. Не, всяка една държава членка, където и да се намира в Съюза, трябва а, да бъде поведена напред. Това ще се види в нашия бюджет. Имаме тройно увеличаване за миграция и сигурност. 33 милиарда вече е бюджета за това. Това е изключително важно за Испания. Не само защото ти показа тази солидарност, що се отнася до мигрантите, но и защото познаваш ужаса на терористичните атаки на испанска територия. Финансирането за новаторство и научно-изследователска дейност също ще бъде повишено. 9 милиарда отиват в програмата Цифрова Европа за трансформирането на нашия континент. Това ще даде възможност за повишаване на продуктивността на испанската економика. Ще надграждаме над успеха на проекта Юнкер, който доведе до милиони и подкрепи хиляди МСП. Вижда се и разликата. Има по-ефикасни автобуси в Палма де Майорка, в Сарагоса, нова фабрика за рециклиране, 110 работни места в местната економика и подкрепа на кръговата економика в процеса. Знам, господин премьер, че вашето правителство много държи на целите за устойчиво развитие на хилядолетието. Знам, че искате да направите този преход, както иска и Европа. Искам да се възползвам от тази възможност да поздравя и колегата, който седи тук до мен, който е лидер в света. Той прави така, че Европа да постигне целите за климата от Париж. Мисля, че той беше един от глобалните лидери в това отношение и той заслужава признание за това. Новата програма Инвестирай в Европейския съюз има потенциала да отиде по-нататък. Още 650 милиарда евро за инвестиции ще отидат между 21 и 27 година. И следвайки с постъпките Мануел Марин, който основа Еразм ще увеличим бюджета на Еразъм двойно. Аз съм работил с Марин в миналото. Много експлозивен човек, но върши много работа. Това увеличение ще отвори нови възможности за млади испанци, които да придобият нови умения. В останалата част на Европа всички сме имали опит с млади испанци, които идват да работят в нашите страни. Винаги сме били вдъхновявани от тяхната решимост, познания, откритост към различните култури. Всички тези инвестиции наистина ще се усетят в Испания, пък и в целия съюз. Изключително важно е да одобрим бързо бюджета. Надявам се Педро да ни подкрепи, както и парламента да ни подкрепи и този бюджет да стане факт. Искам също да подчертая значимостта на програмата за равенство на испанското правителство. Защо нямаме по-добър план? Да се сложи край на разликите в заплащането между мъжете и жените в Европа. Защо всички не се съгласим, че ще сложим край на разликата в пенсиите, което продължава да е 40% в Европа? Защо не се съгласим да пробием този невидим таван а, на издигането а, в кариерата на жените? Това е неприемливо. Това е неприемливо и разчитам на лидерството на Педро и неговото правителство това да стане факт. Защо не сложим край на насилието срещу жените? Защо не? Това е наше задължение. Защо не посочваме с пръст онези, които говорят за семейно ценности и така нататък го използват като извинение жените да нямат своето място в обществото. Това не са семейни стойности, жените да нямат своите права. Не са, ако използваш тези ценности, за да оправдаваш насилието в семейството. Не може да има оправдание за каквото и да е било насилие в семейството. Почитаеми депутати, господин премьер, Испания и нейната история всъщност показват бъдещето на нашия съюз. Те показват какво означават ценностите на този съюз, не показват какво може да се постигне, ако работим заедно, поемаме отговорност и правим европейската солидарност смислена. Европа трябва да защитава, а ние трябва да защитим Европа. Thank you very much, Mr. Vice President. Thank you. Благодаря, господин заместник председател. Първият оратор от името на групи е от НП. Господин Манфред Вебер. Господин председател, господин министр-председател, вие като лидер сте посветен на европейския проект и европейското бъдеще на вашата страна. Затова се радвам, че сте тук. Европа означава мир, стабилност, просперитет за Испания, а пък Испания за Европа означава сила, нови идеи и лидерство. Това е чудесно, защото 2019 година ще е символ на демокрацията. Това е година на избори. И Радвам се, че подкрепяте Франц Цимерман. А, това показва, че вие вярвате в демократичната идея за бъдещето на Европа. И това е нещо, което трябва да остане и след изборите. Когато говорим за бъдещето на Европа, трябва да се говори за екстремизма също и за национализма. Това е ясно. Като имаме предвид какво става в Европа. Много от основателите християн, на Европа, християн-демократите, социалистите, зелените. Всички се намираме в едно и също положение. И за това а, евроскептиците ни, а, ни, ни нападат. Ние представяме всичко, представляваме всичко, което те мразят. Екстремистите и а, крайно дясното, искам обаче да подчертая, че нямат цвят. Вие сте а, проевропейски политик, но а, във вашето правителство има и а, крайно леви и просепаратисти. Това е нещо, което а, ни а, тревожи. Трябва да създадем стабилност. Това е първа стъпка в борбата с популизма. Франс, Франс Тимерман а, изтъкна положителните промени в испанската економика през последните няколко години след економическата криза. Искам да ви напомня, че благодарение на Мариан Рахой, правителството, бяха създадени условията за този економически успех. А вие сега се опитвате да обърнете реформите на пазара на труда на Мариано Грахой. Мисля, че така ще отправите погрешно послание. За да създадете бъдещи възможности, е необходимо да сте готови за реформи. И а, истински социалната Европа създава нови работни а, места и а, повишава доходите на апелите. Така че, мога ли ви, не се подавайте на популизъм. Друго нещо, което искам да изтъкна, Всичките ни почитания към вашето правителство, макар и понякога да не споделяме политическите ви идеи, се тревожим за политическата стабилност у вас. Към момента нямате стабилно и конструктивно мнозинство в парламента ви по въпросите на бюджета. Вие сте една от най-големите економики в Съюза и в еврозоната. И а, такава економика без а, стабилен бюджет а, би а, разклатила а, и, по, и общата стабилност. Затова. А, и това повишава а, несигурността в а, Европа. Миграция. Ние в НП имаме ясни приоритети. От една страна а, програмата за, за, за преместване, за презаселване. Това са региони, на които трябва да помогнем. Сирия в това число. Но едно нещо е ясно. Законната миграция трябва да бъде прекратена. Трябва да изпращаме незаконните мигранти след надлежна процедура обратно от дома и да спрем трафика на хора. И тук Испания играе много важна роля незаконното пресичане на границата се е повишило в Испания и се повишава двойно, нараства вече две години и е стигнало, до 57 000 мигранти. Много е важно да се пазят границите, да се охраняват граници. Миналата година на българо-търската граница министър-председателя е инсталиран ограда 5 метра висока и което показва, че ако има политическа воля, може да се защитават границите, да се охраняват границите. Вие трябва да направите това в уязвимите се райони. И вече сте го направили е, на места, така че очакваме от вас, е, че ако искате да се борите с екстремистите, трябва да, да, да, да, да подходите именно по такъв е, начин и да защитите испанските граници от незаконни мигранти. Национализмът е крайността на популизма. в Испания това се превежда като катал, каталунския въпрос. Ние, а, ние стоим зад Конституцията на Испания, териториалната, а, е, териториалното единство на Испания. Европа е построена върху основата на върховенството на закона, също така Испания почива на този принцип. Така че а, ние подкрепихме а, вашия предшественик и бихме направили същото и за вас в това отношение. В моята група гласувахме за, за комунист заместник председател, но отказахме да подкрепим кандидатурата на крайно десен заместник председател на парламента. А, така че популиците и националистите са наши врагове и с тях трябва да се борим заедно, независимо от коя част от спектъра сме. Благодаря ви много, благодаря ви за, за европейския ход на развитие на Испания. Ние от е НП разчитаме на солидарност, за да се преборим с, национал, с национализма в името на общото европейско бъдеще. Благодаря. Кора ululati in aula. Винаги трябва да се гледа какво се случва. Следващ е господин Одобулман от името на социалистите и демократите querido presidente del gobierno querido pedro bienvenido al parlamento. Скъпи Педро, скъпи приятелю, добре дошъл в Европейския парламент. Dear Pedro, I, I cannot help. Скъпи Педро, пак ще те цитирам, не мога да се въздържа. Ако Европа трябва да бъде... Ако Европа трябва да ни защитава, ние трябва да защитим Европа. Много ми се иска това да бъде мотото на всички европейски правителства. Иска ми се това да бъде манифестото на всички европейски лидери. Това да бъде новия жалон, по който всички политици да се мерят. За съжаление, много сме далече от нещо такова. Поради тази причина много се радвахме, че ще дойдеш. Се радвахме, че ще те чуем. Да чуем една амбициозна, страстна реч. Идея за справедливост и напредък за нашата родина Европа. За съжаление, това не е толкова лесно, колега Вебер така както вие представяте нещата. Всички ние сме в една лодка, в едно и също положение. Обаче, ако искаме да противодействаме на национализма, ако искаме да попречим Европа да се превърне в жертва на десния екстремизъм, тази лодка трябва да може да се движи. Тя трябва да развие своя собствена динамика и ние трябва да преодолеем затишието от последните десетилетия, защото хората в Европа очакват от нас дела, очакват от нас да се грижим за работните им места, за техните пенсии, за техните перспективи в модерния свят на труда. И това е същинския проблем. Всички казват, да, ние сме в една лодка, обаче никой не развива необходимата динамика, така че лодката да се движи по вълните на този модерен свят. Какво чакаме? Ние знаем, че от другата страна е Путин, например, който няма никакъв интерес по отношение на нашите идеи за свобода. Знаем, че от другата страна е Тръмп, който не държи изобщо на социалната справедливост и на нашите идеи. Какво чакаме? Защо не развием тази динамика, която е заложена в европейските общества? И тук трябва да посоча, че това, което каза Педро Санчев, ми хареса изключително много, защото това е програма, която трябва да сплоти Европейския съюз на базата на интересите и страховете на хората в Европа. Ние трябва да се научим отново да даваме резултати. Това е основното. Педро Санчес, е, наистина вашата рез ми хареса, защото е, там се посочва това, което ни е необходимо през следващите пет години на новия мандат. Но трябва да кажа, че твоята реч ми хареса, защото тя беше поднесена от е, правителствения ръководител на Испания на една страна и искам да подчертая тук думите на Франс Тимърман, една страна, в която се решава съдбата на Европа. Е, страна с е, голямо културно богатство, е, страна, която знае своята история и своите различни корени, една страна, която преодоля режима на Франко, който беше авторитарен и която разви демократичната сила да се противопостави на всеки, който иска да върне тази страна във времето на несправедливостта, във времето на потъпкването на демокрацията. Ние знаем, че Испания е в добри ръце сега. Програмата, която беше представена, е програма, която подкрепя моята политическа група. Да, ние казваме, не искаме да говорим повече за економика, без да включваме перспективата на работещия човек, но ние не можем да говорим за економика и труд, без да признаем, че трябва да има този прелом, този преход, който ще спаси планетата, но той ще успее само когато включим хората, когато им дъхнем надежда, когато им очертаем перспективи за бъдещето. Погледнете Франция и това, което трябваше да и живее Макрон. Ние трябва да вдъхнем на хората сила и за това социалната перспектива и социалната справедливост тук са от изключително важно значение. И накрая, да, Наистина важно е също как ние управляваме. И новостите, които идват от Мадрид, това, че Педро Санчес, вие успяхте да изградите един интелигентен кабинет, един перспективен кабинет, където е, е събрана компетентност също така има и комисар по въпросите за устойчиво развитие и ясен сигнал не само за справедливост между половете, но и поставяне на квалифицирани жени на първия ред. Искам повече такъв опит в Европа. Поздравявам ви и бих искал да си сътрудничим по линията, която вие очертахте днес. Името на ЕКАРЕ давам думата на господин Хенкел. Президент. Господин председател, вие говорихте за бъдещето на Европа и аз съвсем справедливо мога да установя, че Вашата реч беше пропита от идеята за Брексит, от мислите за Брексит. Преди това в дискусията заместник-председателя Тимерманс изказа благодарност на британските войници, които освободиха неговата страна от е, нацистите. Господин, е, замес... господин заместник председател, аз съм германец, баща ми падна във войната. Нашата къща беше разрушена от британските бомби и трябва да кажа, че се радвам, че ние, германците, загубихме битката за Англия. Радвам се, че загубихме тази битка, но трябва да ви кажа, че ако загубим битката за Великобритания, наистина ще претърпим поражение. По-рано казахте, господин министър-председател, и то справо, че Брексит е, е положение, при което всички губят. Не само Великобритания, но и Европейския съюз. Смятам, че политически, економически, морално дори това ще е поражение. Економически, защото Обединеното кралство се равнява на това 19 държави да напуснат Съюза едновременно. Политически, защото Великобритания винаги е била гласът на разума, гласът на субсидиарността, на конкурентоспособността както и на децентрализацията. Нравствено, защото справо много хора тук в парламента казаха, че Брексит води до обедняване на всички. Така че това е едно неморално предложение. В по-ранните дискусии чухме, че всички разчитат, извинете, са разочаровани, освен тези вляво. Но никой не предложи нещо, което да спре Брексит. И мисля, че е крайно време това да се случи. Над 140 депутати от този парламент написаха едно писмо до британците – Поискахме от тях да гласуват отново. Аз подкрепям такава една идея, но това писмо трябваше да си го напишете сами на себе си, колеги. Не бива да забравяме, че точно обратното на това, което каза господин Ферховщад, не става дума за някакви вътрешни боричкания в приторите. Не, британците имаха причина, а, поради която да спрат да мислят за Европа. В Лисабонския договор говорим за субсидиарност, и по-голяма централизация. В Лисабонския договор говорим за едно, а направихме друго. Хармонизирахме в Лисабонския договор, говорим за отговорността на всяка една държава, за нейните дългове. Какво правим? Опитваме да социализираме дълга, т.е. да го припишем на всички. Има причини, поради които този парламент, съвета, Европейската комисия да започнат да работят по друг начин. Съгласен съм с всички, които казват, че не е много вероятно да излезем с нова сделка и Тереза Мей да бъде подкрепена от парламента. Нека да променим своята стратегия. Нека да предложим на Великобритания една сделка, която им дава възможност да останат в Европейския съюз. Дами и господа, ето това трябва да бъде апелът днес. А не да се оплакваме, да обвиняваме британците. Ние трябва да поемем своята отговорност за Брекзит. И така, нека да предложим една нова сделка на Великобритания, за да може те да останат в Съюза. Това може да, да бъде една временна сделка за иммиграцията. Ето това предлагам аз. Вместо винаги да обвиняваме британците, нека да признаем, че Европа и Брюксел са част от проблема и трябва да се превърнат в част от решението – Нека да водим битката за Обединеното кралство. Благодаря. От името на либералите, господин Ферховщад, заповядайте за две минути. Благодаря. Има колеги от Испания, от Каталуния, от баскската страна, които също искат да се изказват, така че няма да се простира много. Има една характеристика на Испания, която често се премълчава или а, бива незабелявана, а именно незабелязвана. Това може би е най-проевропейски настроената страна в Европа в момента, защото, защото си позволява да говори за федерална Европа, а не, а не а малко са вашите колеги, които имали смелостта да заговорят за това. Това не е случайно, това се дължи на европейската история и факта, че тя е, е много тясно свързана е, с испанската история. Вашето външно министерство преди а, е, десетина години се, състоеше от, от много от а, вашите кадри външното министерство, след това дойдоха в Европейския парламент. И е, в Испания, общо взето, политиците се конкурират с това кой е най-проевропейски настроен между партиите и самите политици. И, и това ми харесва. Аз би искал това да го видя в е, всяка страна е, в Европейския съюз. А, бих искал да, ви, да има съревнования между националните партии по отношение на това колко проевропейски са настроени. След 15-тия дебат, който сме провели вече, това сигурно 15-тия е за бъдещето на Европа, а, някак си вече не знам какво правим. Чувствам се малко разочарован. Всеки път, когато дойде е, един министр-председател, ни представя е, пълен списък с новите политици, които ни трябват. Социални политици, дан, политики, данъчни политики, европейска армия, и човек не може да не си зададе въпроса защо не става това на практика. Какво ни пречи? Защо винаги действаме твърде бавно в сравнение с американските ни колеги, например? Какво направиха по отношение на финансовата криза? След толкова години все още нямаме банков съюз. Искам да ви поздравя и за начина по който се справихте с бежанците от Аквариус. Тези, тази, кризи, тази криза е, е в резултат от е, новата националистическа политика на господин е, Салвини. Защо нямаме европейски политики? Защо все още нямаме брего, европейска брегова охрана? Защо нямаме споразумение, съгласие за, за реформата на е, системата от Дъблин? След толкова много години трагедии, постоянни трагедии в Средиземно море? Защо нямаме все още европейска армия? Защо все още е, бутаме реформата на еврозоната 10 години след началото? Това е основният въпрос за мене. И надявам се в отговора ви след малко да навлезете в дълбочина по този въпрос. В момента проблема е, че е, не са качествени институциите. Добрите институции постигат добри резултати. Проблемът е, ой, за пореден път го казвам и ще продължавам да го казвам, заедно с много от вас, прав, е, правилото за единодушие е основният проблем. Най-вече в съвета. Съвета, Европей, Европейския съвет е основният проблем, който трябва да бъде разрешен. Дисбалансът между парламента, който решава, взема решение с мнозинство, а пък Европейския съвет, който